pani przewodniczącej! dziękuję bardzo. wznawiam obrady. w pierwszym punkcie. Здравейте всички, нека да продължим с заседанието. Първа точка от дневния ред за днес след обед. Няколко думи